Buongiorno a tutti. Prima di iniziare i lavori. Добър ден на всички. Преди да започнем работа, бих искал да направя две съобщения на колегите от комисията. Първото съобщение е свързано с смесеното заседание, което ще проведем с комисията МВ. На 26 септември ще стане това от 15 до 18.30. Това ще бъде първи обмен на становища по доклада климатични политики и Хоризонт 2020. Освен това, исках да ви информирам, че след като бяха получени адаптации, актовете по ГМС. Седем члена са излезли с възражения. По вътрешните правила трябва да гласуваме в нашата комисия по тях и гласуването ще бъде на 26 септември 2013. Крайен срок за изменения понеделник 23 септември 18 часа. Сега започваме с а, работата си. Днес имаме изслушване. Малко закъсняхме, защото очаквах да дойдат повече колеги. Знаете, че трябва да приключим в 11 часа, защото след това има други задачи, трябва да се следи времето. Нашата комисия организира днес това заседание. Ще се занимава с един изключително важен въпрос за економиката и конкурентоспособността, както и рестартирането на политиката, економическата политика в Европейския съюз. Това е един двигател, който е тласна Европейския съюз към обръщане повече внимание в един сектор, който бяха положени много усилия в междуправителствен план и национален, разбира се, с националните агенции. Последните години успяхме да създадем достатъчно условия за една конкурентна индустриална база, което показва капацитета на Европейския съюз в технологиите, спътниците и така нататък. Имаме водеща роля в космическата политика и подкрепяме тази политика посредством два големи проекта Коперник и Галилей. Днес ще говорим основно за Галилей и преговорите по регламента за регламент. Колегата Маринеско е докладчик по него. Преговорите приключиха с споразумение на първо четене. Всички бяха удовлетворени от него. Гласуването в Итри ще бъде едната седмица. Космическата индустрия може да извлече голяма полза от Галилей с а, пряко въздействие върху цялата верига на индустрията. Искаме да се засили индустриалната политика в Европейския съюз посредством този сектор. Имаме и колегата Ниблер, която изготви доклад за космическата индустрия. Изключително важен, защото консолидира парите. 6 милиарда евро е бюджета. Над 300 хиляди души работят в тази, в този сектор. Имаме нужда от ефикасна координация по Галилей и ГМЕС. И очакваме бързо да се задвижат ролите. Ролята на агенцията ще бъде много важна за ефикасността на тези политики. Аз съм докладчик по, един, по тази тема. Надявам се да създадат оптимални условия, за да се работи в светлината на новите компетентности е, по акредитация и сигурност. Е, очаквам с нетърпение вашите изменения. Краен срок утре, 19 септември. Колегата Ниблер отговаря за един доклад по собствена инициатива, който се занимава с ползите на космическата индустрия в Европа за цялата економика. Ще стартирам заседанието, то е разделено на две. Веднага започвам, като давам думата на колегата Ниблер. Имате думата. Благодаря, господин председател господин Ридес, господин Ролф е, е, и другите референти, скъпи колеги. От мен също добро утро. Радвам се, че днес ще разглеждаме такава вълнуваща тема. Благодаря на колегата Сартори за най-сърдечно за възможността да направим това. Ние в Европейския парламент в миналото винаги сме били за една енергична е, космическа е, политика по отношение на космоса. Знаем колко доклади, колко е, заключения е, сме издали е, и колко е, енергично сме се застъпвали за такава европейска политика. Именно тази амбициозна политика е, е, е, е под заглавието политика за е, космоса. Колегата, комисарят Аяни също има отношение към темата. Въпросът за Галилео и Коперник а именно да превърнем да потърсим практическия смисъл и промишления аспект на тези две програми ни занимава много сериозно. За мен е много важно, първо и с това ще започна изслушването днес, е, за мен е много важно, че е, да привърши Галилей, Галилей и да продължи изпълнението на Коперник. Е, и двата са ключови програми в политиката, свързана с космоса. Първите служби около Галилей започнаха още, да започват още 14-та година да действат. Паралелно с това, мисля, че е важно да да разпространяваме е, и да излезем със собствена е, програма, да е, обясняваме защо трябва да се заделят средства за изпълнението на Галилей, е, американците имат е, GPS, е, би трябвало да имаме и европейски отговор на това. И това е въпросът, който занимава нашите депутати, как да съобщим на нашите избиратели, на гражданите на Европа, какво е значението на тази сателитна навигационна система. По днешната тема Въпроса за търговското е, е, приложение на програмата Галилей, как ще се развива тя от тук нататък, чрез малки и средни предприятия и в е, какви услуги е, е трябва да участват в изпълнението на тази програма. Е, е, наистина е, референтите е, свършиха отлична работа. Сега в първия панел ще се говори за пространството като двигател на економически и екологичен растеж в селското стопанство. Е, при нас тук е един от референтите, който е, ще говори на тази тема. Искам да приветствам и господин е, Клаус Херберт Лов, който е правител на Class Agrosystems, който от гледна точка на промишлеността, на индустрията ще разгледа същата тема, каква, какъв е приноса на космоса и политиката свързана с космоса върху производството и индустрията, във втория панел е, ще стане дума за е, е, правата на интелектуална собственост и защита на тези права, патентно право по-конкретно, от гледна точка на Галилей, има многобройни патенти, става дума за много патентни и мисля, че втория панел е важен, за да помислим е, по-задълбочено за това дали има политическа необходимост, дали има нужда за е, е, индустрията, е, да се да има политически аспект към е, управлението на патентите. Е, е, е по-нататък ще представя конкретно втория панел. Мисля, че е важно още от днес, 2013, е, своевременно, преди да, запот... да се, представ... се предложат първите услуги, да си отговорим на тези важни въпроси. Ето защо, моля, останете. Е, е, предстоят ни два доста вълнуващи, напрегнати часа сега, госпожо председател, да ви върна ли думата или направо на е, господин Сторик да дам думата, който да започне със своите бележки. Благодаря. Благодаря на колегата Ниблер. Ще започнем с първия панел. Пространството като двигател за растежа на цялата економика – Давам думата на Карло Дес Доридес, изпълнителен директор на агенцията. Ох, просто наистина. Гледай как говорят като кучета. Honored today to be here and provide you the perspective of the European GNSS agency about what EU GNSS may represent for the European economy and possibly to highlight some line to take so as not to lose this opportunity.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 ще доведе е, до много резултати за пазара. Нека да се съсредоточим сега върху някои конкретни цифри. Независимо от економическата криза, общите приходи, които идват от пазара сателитна навигация, се очакват да се увеличат през едните години с средно 9% годишно. Най-голям растеж се очаква в услугите за установяване на местонахождението и пътния сектор. Тези две сфери а, е, дават около 90% от общия пазар. ОИСР казва, че всяко евро инвестирано в космическа технология би трябвало да доведе между 4 и 9 е, пъти печалба на пазара – Що се отнася до сателитната навигация, възвръщаемостта в дългосрочен план дори е, може да надскочи тези цифри. Всяко едно евро, което се инвестира от властите в сателитно-навигационни системи и интелигентните транспортни системи, може да генерира, поне така твърди нашия анализ, до 10 пъти повече за економиката. Това показва, че голямата част от а, е, печалбите е, са в услуги за клиенти, насочени за крайния потребител. Малките, средните предприятия, дружествата могат да се възползват от тази инфраструктура за сателитна навигация. Възвръщаемостта в космическата програма трябва да вземе предвид също така социално-економическите ползи, като например по-висока заетост, приходи за различните индустрии, рентабилност и така нататък. До 2027 година, т.е. следващите 14 години, социално-економическите ползи от сателитната навигация и приложението Галилей се очакват да възлязат на 90 милиарда евро, което включва ползи като намаляване времето за пътуване, намаляване на консумацията на петрол, както и намаляване на емисиите на СО2. Днес около 300 000 души в Европа работят за космическата индустрия във всичките и сектори и услуги. Така че тези 300 000 служители работят там. 15% от тях са свързани а, с сателитната навигация и услугите, които тя предлага. Има, търсят се работещи не само а, свързани пряко с космическите изследвания, но всякакви видове компетентности от целия спектър. Това означава, че инвестициите в космическата програма надграждат на от човешкия капитал в Европа, което води до иновации на продукти и услуги. Това води също така и до модерни индустриални мощности. Това е изключително важно. С Галилей Европа инвестира в съвременен ноу-хау. С развитието на системата Галилей първата инфраструктура за сателитна навигация и местоположение за граждански цели, може да очакваме все по-голяма роля на Европа в нарастващия глобален пазар, благодарение на нашата система. Каква е ролята на Агенцията за глобална навигационна сателитна услуга и приемането е, на тези услуги? Нашата агенция е, работи активно за да активира потенциала на нашите изобретения в Галилей и сателитната навигация. Идеята е да създаде положителна екосистема за европейските дружества и граждани, които да могат да се възползват от ползите от тези водещи програми близко бъдеще се отварят нови перспективи за развитие на пазарите и ролята на агенцията а, е важна тук. Първо, подкрепа на иновациите посредством Хоризонт 2020, надграждане на пазарното ноу-хау. Участие на ключовите а, действащи лица в цялата верига на космическите услуги при приемането на сателитната навигация. Това е основно. Идеята е да водим диалог с основните заинтересовани страни. И не на последно място, разработване на сегмента потребители, за да подготвим широкото използване на европейските сателитно-навигационни системи. Какви са резултатите? Първо, гражданска авиация. Европейските летища и оператори вече се възползват от процедурите и инструментите, които предлага системата. 87 летища в Европа използват ЕГНОС. Това е системата, която е прекурсор на Галилей. Благодарение на действията на комисията и на агенцията, Две трети от фермерите използват а, сателитна навигация в Европа. Имаме нужда от точност и мисля, че с а, тази система ние демократизирахме земеделието и а, има голяма възможност за развитие в източна Европа. За резултатите ще говори след маничко господин Херберт. Използването на сателитната навигация в железопътния транспорт също се очаква да се увеличи. Очакваме 30% от влаковете скоро да бъдат оборудвани с инструментариум за тази цел. Агенцията за сателитна навигация работи активно по ЕГНОС и Галилей, за да може те да се разпространят и в други сектори, като например гражданско инженерство, земемерство, морско дело и така нататък. Около 30% от съществуващия модел вече се използва на практика – това е голям резултат, имайки предвид е, разгръщането на системата. И сега някои други важни елементи. Това са регуляторните действия. Те са важни, за да може тази индустрия да включи Галилей и най-вече да излезе на масовия пазар. Мога да посоча регламента ЕКОЛ, където всички нови видове пътнически автомобили и леки автомобили трябва да имат система за спешна помощ. Това означава, че над 250 милиона автомобила в Европа ще бъдат засегнати от този регламент. Цифровият техограф над 30 милиона маршрута ще бъдат засегнати от измерването на този техограф. След това около 300 милиона са интелигентните телефони, които се използват, които използват такива системи. Ето, вижте какъв е мащаба на този проект. И накрая Галилей влиза в един много конкурентен план, където има други системи от сходен тип и системите за крайния потребител се развиват много бързо. Раз, търсим различни инструменти, ресурси, отвъд и над програмите за научни изследвания за насърчаване на новаторски идеи в Европа с потенциал за продажба на дребно на пазара. Например, заедно с Европейската комисия разглеждаме възможността да използваме други финансови инструменти, а не само Хоризонт 2020. Идеята е да насърчим предприемачеството, да бъдем близо до пазара на дребно. Голямото предизвикателство ще бъде да използваме конкурентният предимство на Галилей пред други системи. Обеден съм, че с принадената стойност на Галилей и Егнос, необходимите регулаторни мерки, както и средства за нови приложения ще бъдат е, предоставени и ще можем да е, извлечем максимална полза за Европа. Благодаря. Благодаря на господин Дърдес за представянето. Давам думата на Клауса Херберт Ролф, който е маркетинг менеджер в клас Агросист. Благодаря за поканата. Няма микрофон. Микрофон, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Казахте, че ми давате 10 минути. Обикновено мога 20 часа да говоря пред клиенти, но ще се опитам в този кратък е, период да кажа максимума. Селското стопанство и сателитната техника за много граждани, пък и за някой от вас не е, е ежедневие, не представлява ежедневието. Е, ще разделя доклада си на четири части, четири тенденции. Първо да кажа какво представляваме ние като фирма, след това ще ви запозная с понятието е, интелигентно е, земеделие, е, което често срещате в списания и след това ще ви дам представа за това какво правим. Какво ни движи? Какъв е двигател на нашата работа? В момента имаме около 2,7 милиарда скоро ще стане 3 милиарда, и скоро зърните храни, търсенето на месо също ще нарасне експоненциално. Всеки ден се губи обработаема земя, която не е възстановяема така че трябва да изхранваме това огромно население. Какво правим ние като фирма? Ние произвеждаме трактори, всякакъв вид земеделска техника и от известно време се занимаваме с агарна електроника и е, софтуер. Е, е, професор Махер казал, че този свят ще, бъде, ще се изхрани само ако въведем повече интелект на квадратен метър. Втория въпрос е интелигентно земеделие, smart farming. Е, обичам този термин, наистина е, това е гидекалният аспект на нашата работа, бинарния кодекс, нещо, което сме учили в училище, сега имаме само цифровата е, система на Apple. Втория важен двигател на нашата дейност е, ние не бихме могли да ставаме по-големи и по-тежки, не можем да се разширяваме, разпростираме повече, виждате на картините, в нашата техника и машини ние имаме ограничено информационно пространство. Решението може да бъде само ако ние направим тези машини по-интелигентни. Вече Ясно стана дума тук за е, придвижването. Пътя е през глобалната сателитна служба, през Галилей и Коперник. Този модел показва, че е, това са е, документацията, е, която в Европейския съюз е налична. Това е триъгълника, в който са вместени всички възможни бъдещи тенденции, които почиват върху сателитната техника за, от гледна точка на селското стопанство, тъй като съм пред, ако бях предприемач, например, бих искал да имам определени база данни информация, за да започна работа. Да кажем, че имам някакво голямо полско предприятие или нещо в Зарланд или някоя немска провинция. През последните години е, тези предприятия, животновъдни и така нататък са сраснали с 15%, е, би трябвало нашата сухманска продукция да се адаптира към тази тенденция. Искаме да го направим и можем, но за това ни трябва сателити, е, спътници, навигация и интелигентни машини, за да помогнем на фермерите. Тоест, не можем шофьора на дадена машина не може да бъде заменен. Как, е, би трябвало просто да му се помогне. Е, представете си е, на нивата с 300, с трябва ни а, да подобрим а, работния процес, за което е нужна по-добра технология. Второ, и това е от гледна точка на е, гражданите, гражданите искат от нас е, по-добра документация за продукцията, за производството на храните, които употребяват. И, например, ми се иска това момиченце, което така се радва на млякото и на хляба, да се радва и в бъдеще за това трябва да се потруди. Е, е, виждате още на, на, на този е, диапозитив добре иллюстрирано това, което правим. От една страна вдясно виждате пътник от системата Галилей, отляво Коперник, или поне така ще изглежда един спътник от Коперник. Те правят две неща за този трактор. Единият отляво горе сочи как се развива биомасата всъщност на полето, на нивата по този начин са в състояние на 6 дни да доставяме нова биомаса, да се оценят щетите по време на зимата, да се предотвратят щети по време за зимата, когато растенията са стигнали до известен на степен на растеж. Вторият спътник, който е надясно за вас, е, сочи пътя на е, трактора е, с точност 15-20 см това е добър резултат за един свободен сигнал, но днес би трябвало до 20 см точност, прецизност и мисля, че Галилей ще постигне това в бъдеще. Е, това е прецизността, точността, която на земята трябва да се получи. В мобилната е, ния е транспорт, по пътищата, това е същото, но има карти, пътни карти и така нататък. Докато на нивата карти няма и тук би трябвало да имаме различна точност, различен вид точност, как се отразява това на околната седа? Ако всички е, земеделци е, подобрят е, тази прецизност с 5%, 23 000 мили с самолет е, от Берлин на Мадрид, от Берлин на Мадрид се лети. Това е движение познато на е, парламента на депутатите от този парламент, ако аз в моята работа се опитвам да помогна на земеделците да пестят средства, но тук има два аспекта. По-добри технологии, химически, средства за защита, растителна защита и така нататък се въвеждат от една страна, от друга страна трябва да се щади околната среда. Сега, в заключение, Съвсем накратко, няколко думи за системата Коперник и е, какво ще ни донесе тя. Малко съм разочарован е, поради това е, бавене, отлагане на нещата. Три месеца в селско стопанство се равняват на една година. Ден година храни имаме партньор, с който е, през 2014 година ще е, произведем първите прототипи. Е, това малко съм недоволен от забавянето до тук, но се надявам до 14 да постигнем целта. Два диапозитива в дясно на, тази, е, на е, този диапозитив виждате възможността за е, картирането през годините. В средата е това, което се вижда на радар. Виждаме разли, различията или сходствата между двете картини, между двата образа. Надяваме се, че в бъдеще ще можем да заменим резултатите на Галилей с Коперник, е, продукти на Галилей, програмата Галилей с е, продукти на програмата Коперник. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговарям на въпроси. Благодаря колегата Ниблер. Е, искаше да направи няколко реплики, а всъщност не. Добре, има ли желания за изказване, тъй като сега е времето да се изказвате, имате думата. Благодаря, е, госпожо председател. Всичко изглежда наистина много чудесно. Е, впечатлен съм, е, защото отлично явно се използват системите. Но ако тези системи са много неподвижни, ако нямате альтернативи, може да стане така, че една неподвижна система, неразвиваща се система, е система, в която ако един елемент или се развали, то тогава цялата система пропада. И е, цялата система бива поставена под риск. Какви биха били рисковете за съществуването и добрата работа на този система? След това, примерно, ако погледнем какво се случва с Слънцето или нещо друго, което се случва в космоса, може ли това да представлява риск за хората? Човек може да се окаже в ситуация, в която всички спътници спират да работят. Например, наш враг пуска друг сателит, който пуска прах, метален прах, алуминиев прах и всяка неподвижна, недостатъчно гъвкава система може да пропадне и ние не знаем какво да правим. Получава се а, пълен блекаут. Грация, колега Бразика. Благодаря. Следващия колега. И то. В Мезами, то съм с Ческа републики, в тех... Аз съм чех. При нас в районите с най-богата плодородна земя използваме GPS системи. Това, което предлагате вие, как е по-добро от това, което се използва там и какви са предимствата пред е, GPS системата? Земеделието, което се основава на точни измервания, трябва да се основава на точни данни, на GPS-и, на сателитни изображения. Това ни е познато, поне в Чехия това се използва. По исторически причини имаме огромни земеделски стопанства и стопаните могат да си го позволят, но как вашата система е по-добра от GPS системата? Благодаря. Ако няма други изказвания, въпроси, ще дам думата на господин Тедоридес за първия отговор. Благодаря, госпожо Сартори. Мога да отговоря на първия въпрос. Предполагам, че за втория колегата ще може да даде по-точен отговор. Сега за липсата на гъвкавост у системата. Въпросът е важен. Ето тук идват и плюсовете на Галилей. Той може да работи заедно с съществуващата GPS система, така че на големите ползи на Галилей е възможността да допълва и да усъвършенства системата на GPS-те. Това е предимство, което вече се признава от колегите в САЩ. И точността, и наличието на данни ще бъдат по-точни, ако едната от системите, да речем, куца, другата може да й помогне. Още нещо. И Галилей, и GPS предоставят конкретни сигнали, които са силни, що се отнася до спуфинг и джеминг. Те са направени за да са достатъчно сигурни и да не се подават на вражески атаки. Това, разбира се, при използване гарантира надежността на услугата. Не на последно място и Галилей и Егнос са изготвени така, че да бъдат използвани за предоставяне на информация, която, ако по някакви причини е неадекватна, т.е. има някаква грешка, в рамките на 6 секунди ползвателя получава информация, че данните от системата не са надежни и може да се обърне към друга система. Разбира се, че когато се разчита на една система, има известна липса на гъвкавост, но това се отнася за всички други сфери. Грация. Благодаря. Имате вие думата за отговор. Благодаря за въпроса. Абсолютно основателен е, да. И в, в вашето отечество, аз от края на 90-те години съм бил на заседания там на, на конференции на темата е, навигационни сателитни системи и млади хора участваха. Точно този въпрос бе поставен и тогава. Е, пропуснах да кажа, че ние работим само с новата система Галилей, е, с големите сателитни системи. Това, което бих искал, и това е, може би, по-важно, въпросът, който вие си поставяте, господа и дами, е, е къде е, е добавената стойност. Е, за нас това не е, като концерт не е особено важно, но когато става дума за европейската сателитна технология и тя е добра, тогава сме готови във всеки момент да заложим на тази такава техника, да е, инвестираме в нея, изчакваме, както знаете, Галилей и Коперник. В този смисъл е основателен вашия въпрос, какво ще подобра, подобряваме. Ние не подобряваме, ние просто е, е, се стремим максимално добре да използваме наличната техника в момента. Сега, е, е, бихме могли да излезем с е, прототип, но е, сега ни е нужна стабилна система. И какво всъщност допринесе Галилей? Е, вече това предприятие е управлявано от 30 години. Първо имахме е, GPS е, с отклонение 2-3-4 метра. междувременно, с решение на Европейския парламент да се работи по Галилей, GPS се стабилизира аз пледирам за това да се създадат възможности за европейска система и ние, разбира се, ще се възползваме от нея, що ми я има. Благодаря. Колегата Ниблер. Искам да се намеся, защото смятам, че е важно искаме Галилей, искаме и в парламента да работим, да подкрепим тази система, да се подпомага финансирането системата, но важно за нас е индустрията, производството да остане в Европа. Е, предприятията, услугите, да, предприятията да предлагат е, е, допълнителни услуги с публично финансиране или не, тези хора да останат в Европа. И второто, което е важно за мен, комисията от, колегите от Други комисии също са на мнение, че би трябвало да работим, за да сме независими от е, други системи от света. Е, в този смисъл, като депутати, е, се стремим да работим. Е, затова и това е и смисъла на сегашното изслушване, а именно да се приложи максимално, да се приложи максимално тези проекти сега наясно сме с трудностите при финансиране. Въпросът е, е, понякога опира до това ще продължи ли е, осъществяването на Галилей или не. Държавите членки искат финансирането да бъде по някакви национални правила, но ние тук настояваме това да бъде европейски проект и да си остане такъв така че всички държави членки да имат възможност да участват. Един заключителен въпрос бих искала да поставя във връзка с втория панел. Господин Сторидес каза, че по отношение на услугите, които ще бъдат разработвани, е, е, при ползването на е, Галилей, темата патентно право също занимава ли ви? Имате ли трудности с това? Или може би ще оставим темата за втория панел? Как как гледате на този въпрос? Секундно панел. Добре, ще преминем към втория панел. След това първо ще ви дам думата за отговор. Certainly the question about uh, IPR and more... Въпросът за IPR или по-конкретно политиката, патентната политика, е въпрос, който ни занимава днес но той не попада пряко в е, отговорностите на агенцията. Това е една политика, която в, се разработва от комисията, но Европейската агенция за сателитна навигация, бидейки близо до пазара, допринася и работи в тясно взаимодействие с комисията. Очевидно, общия интерес тук е да се защитат инвестициите, които Европа, от които Европа се нуждае. Въпросът сега е напред, на дневен ред, защото Галилей сега навлиза в комерциална фаза и разбира се, ние допринасяме и работим заедно с комисията за формулиране на тази политика. Благодаря. Благодаря на двамата ни оратори. Така изчерпахме първата част на нашата среща. Пак благодаря. Ще помоля Катерин, Екатерини Кавада и Жан-Шарл Хуркад да заповядат тук. Thank you.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 за интелектуалната собственост и правата на интелектуална собственост, възможности и развитие в бъдеще. Давам думата на Екатерини Кавада, която отговаря за политиката е, за ПИС и Галилей. Thank you, Mrs. Sartori, and good morning to everybody. Благодаря ви, госпожо Сартори. Здравейте, колеги, в това число преводачите. Преди всичко трябва да ви благодаря за поканата, отправена до Европейската комисия да участва в това изслушване. Е, бих искал да кажа колко сме удовлетворени, колко наистина сме благодарни е, за това, че днес е, е организирано такова изслушване. Както се каза е, вече е, тук, 2014 е, е близо, трябва да сме готови. Първите услуги по Галилео ще се задействат и Европейската комисия и Европа като цяло трябва да са готови. Правата на интелектуална собственост са съществен, би казала, елемент за успеха на програмата. Ние вече 10 години влагаме средства в тази програма и интелектуалната собственост е форма на възвръщаемост на нашите капиталовложения. Ако се възползваме от възможностите за защита на своята интелектуална собственост и я опозотворим в максимална степен, бихме успели първо да увеличим освояването на нашата система в световен мащаб и на второ място бихме е, доразвивали е, нови технологически решения, свързани не само с Галилео и с нови проекти. Но като нещо особено важно за цялата наша промишленост и особено за МСП. И не на последно място всичко това ще доведе до економически растеж дни може да се говори по този въпрос, но тъй като разполагам само с 10 минути, бих искал да съсредоточа вниманието ви на три аспекта. Първият е за нормативната уредба, в рамките на която следва да работи Европейската комисия, която съдържа и своите задължения, не само правомощия. На второ място ще се опитам заедно с вас да поразмишлявам за политическите цели и главните принципи, които следва да се имат предвид от Европейската комисия и от е, политическите решаващи органи при разработването на стратегия за интелектуалната собственост. Защо стратегия за интелектуалната собственост? Ние повече не можем да продължаваме напред с Галилео от тук нататък, ако не въведем една издържана, изчерпателна стратегия. И по този въпрос, осланяйки се на, на политическите насоки на Европейския парламент и на неговото съдействие, ще работи за напред. За какви за какъв график бихме могли да говорим? Това също ще кажа накрая. Но, Що се отнася до нормативната уредба, както знаете, през 2008 година Европейския парламент и съвета взеха революционно политическо решение, което се състоеше в това, че Европейският съюз най-сетне се превръща в собственик на системата с всички нематериални активи, които са и принадлежни. Тоест, от 2008 година по проекта Галилей Европейския съюз беше собственик само на материални активи, сграден фонд, самите спътници и така нататък. От 2008 година нататък Европейският съюз е правоносител по интелектуалната собственост, свързана с тези проекти. Защо? Защото Европейският съюз следва да разполага с пълен контрол върху основни елементи от системата. Не би било сериозно да разчитаме на лицензионни е, споразумения, сключени с търговски партньори. Е, така никога не бихме могли да гарантираме приемственост, непрекъсваемост на предоставените услуги. Втори много важен момент е, е че е, след като вече е собственик на тази е, изключително важна интелектуална собственост, Съюзът може да гарантира свободен, безплатен и недискриминационен достъп до спътниковите навигационни системи и услуги. В интерес на потребителя – Госпожо председател, мисля за да се види е, моята презентация на PowerPoint, някой трябва да се погрижи за това. Е така. И нашият портфейл, е, като, като очертания, ще бъде представен след малко от колегата. Но ние, е, искам да кажа, имаме повод за гордост. Нашите капиталовложения се оказват наистина е, успешни. Главните елементи е, на интелектуалната собственост сега се управляват от агенции на Съюза, а Европейската комисия също, е, макар и от едно скромно начало, е, разполага с известен интелектуален портфейл. През е, следващата година всички патенти, свързани с началната фаза на техническото обезпечаване на Галилей, ще бъдат прехвърлени на Европейската комисия, а на втората фаза и цялата функционалност И тук бих искал да, да спомена за един изключително важен документ, който се подкрепя от 6 патента, вече е на разположение на страницата ни в интернет. Благодарение на него всички производители на хардуер ще могат да ползват програмното обезпечаване за разработка на своите хардуерни изделия от 1 януари 2014 година ще влезе в действие нова уредба. Е, като Европейският съюз ще запази своята интелектуална собственост. Освен това, по искане на съвета Европейската комисия пое политически ангажимент за изработването на цялостна рамка за опазването и развитието на правата на интелектуална собственост. И кои са ръководните принципи на тази рамка? Ето ги четири принципа. Според нас главната цел следва да бъде хармоничното разрастване на пазара на спътникови навигационни системи, е, като бъдат е, премахнати е, различните препятствия за достъп до една или друга функция. Втори политически ангажимент е насърчаване разработката и оползотворяването на нови технологични решения. Значи, ние гарантираме достъпа, но следва да насърчаваме и най-вече малките и средни предприятия да разработват. Трета цел е опазване и повишаване стоиността на нашата интелектуална собственост и не на последно място в интерес на всички заинтересовани страни. Тук бих искал да поразсъждавам малко по-подробно. Всички, не само Европейският парламент, е, трябва да са наясно, че не само е, е, комисията, не само ние тук сме заинтересована страна. И в държавния, и в частния сектор има множество заинтересовани лица и интересите следва да бъдат уравновесени, за да се постигне оптимално решение. Сега, кои са градивните елементи? Ние по-настоящем ги анализираме в подготовка за цялостната уредба. Най-напред Европейската комисия следва да гарантира достъп до средствата на Галилей за трети е, лица, е, за трети страни. И е, при това, в съответствие с характеристиките на тези трети страни, Европейската комисия следва да изгражда отношения на, на реципрочност – е, мостове, ако щете, е, от е, хардуерен и програмен характер, които да гарантират оперативна съвместимост. Трети много важен градивен елемент е работата ни за преодоляване на пазарната неадекватност, ако констатираме такава, за да облегчаваме частните си партньори – техните разработки. И не на последно място, синергия, координация с други инициативи за повишаване стоеността на интелектуалната собственост, които са в ход. И отново в това отношение подчертавам ролята на малките и средните предприятия. заключение, какво предстои и как се разполага във времето. По-настоящем Европейската комисия в подготовка за приемането на регламента, проучва ландшафта, така да се каже, оглежда патентите в Европа, колко са те, кой какво притежава. Очертаваме цялата картина на интелектуалната собственост в и извън Европа, за да поставим себе си на картата и оттам нататък ще анализираме всички компоненти на, на този комплект от интелектуални права с представители на промишления отрасъл и други заинтересовани страни. До края на първото полугодие на следващата година ще можем да излезем пред парламента и съвета с конкретни препоръки и идеи за регламентиране на нашата интелектуална собственост, защита на своите интереси и разпространението на нашите решения в световен мащаб. Благодаря. Благодаря на колегата Гавада. Да. Сега давам думата Жан Шарл Уркад, който е от Франс Бревет. Bien, Bonjour, je voudrais tout d'abord euh, remercier vivement euh, Madame Amalia Sartori et Madame Angelica Nibler, membres euh, du Parlement européen. Първо бих искал да благодаря на Европейския парламент за дадената ми възможност да споделя с вас някои размисли относно измерението интелектуална собственост и патенти в рамките на тази изключително важна инициатива, каквато е програмата Галилей. Първо няколко думи за Франс Бреве. Това е първият държавен инвестиционен фонд, създаден в Европа, е, чието, чието предмет е изцяло патентната област. Аналогични фондове има в Азия, в Япония, в Корея, Тайван, Китай, чието предназначение на всички тях е, е да опазват, е, така да се каже, екосистемата на иновациите в съответните страни и региони. И необходимостта от това, струва ми се, не, няма защо повече да се доказва, предвид комплексния характер на патентната област. Е, нашето призвание, е ясно, е да съдействаме на нашите иновационни екосистеми, така ги наричаме ние, МСП, големи предприятия, научно-изследователски и развойни ценности. От една страна е, да е, по-успешно и в по-голяма степен да е, реализират стойността от своята научно-изследователска и развойна дейност на пазара, а от друга страна за предприятията да се гарантира правото на ползване с оглед а, ползването на патенти на трети страни и най-вече извън Европа. Двете е, неща са неразривно свързани. Е, Опозотворяване стоеността на интелектуалната собственост и е, защитата на достъпа. Още в самото начало на работата по Галилей, впрочем вече две години Работим в тясно сътрудничество с КНЕС във Франция, с Европейската космическа агенция е, и с важни представители на частния сектор, като ЕАДС, е ТомТом. -том, И сега бих искал да, да ви представя накратко е, анализа на, на ландшафта, на състоянието, що се отнася до патентите, до интелектуалната собственост, свързани с е, Галилео, по-нататък евентуалните рискове, които ние набелязваме и някои препоръки. Първо, какво е сегашното състояние? Опитахме се да обхванем всички действащи и евентуално приложими патенти в контекста на Галилео. Що се отнася до инфраструктурата и материалната част, анализирахме 2500 патентни фамилии. Е, това е сериозен обем и установихме, че 26 такива групи патенти са от абсолютно съществено значение, задължителни са е, да бъдат прилаганите е, за Галилей. Вероятно има и още. Но една първа представа за патентното ядро в случая е, е това. 26 патентни групи. След това е, програмната част, е, приложения и услуги, 400 е, групи патенти анализирахме, които са или безусловно важни, или много важни за функционалността на Галилей. Добрата новина от всичко това е, че 60% от тези съществени патенти са собственост на европейски е, субекти. Това е нещо много положително, изключително, бих казал, за съжаление трябва да го признаем, в технологичната област, но в е, областта на, на, на космическите е, изследвания и спътниковата навигация, това е свидетелство за ползата от капиталовложенията, изключителните капиталовложения, направени от Европа през последните десетилетия. И за щастие всичко това днес е, се възвръща в патентната област, виждате. Това е нещо много важно и нещо много положително. Това е конкретният, осезаем резултат от инвестиционните усилия на Европа. По-нататък останалите 35% са американски от САЩ и относително малък дял, но той расте, 3% виждате, китайски патенти. Друг важен момент е, че 54% от тези патенти са в ръцете на частни дружества, които на този етап все още не са се ангажирали безусловно да представят, да предоставят патентите си на трети лица за ползване. И особено на неевропейски е, е, тоест, особено това въжи за неевропейските патентоносители. И сега, рисковете, те, те са повече или по-малко очевидни и е, първият риск е почерпан от опита. Не, не можем да кажем, че е дадено, че не, всички необходими патенти за материалната част и за програмното осигуряване на Галилей са и ще бъдат на разположение за ползване при равноправни и недискриминационни условия на всички заинтересовани страни. До сега в миналото сме ставали свидетели в други области на подобен импас. Е, патентоносителят, защитавайки собствените си интереси, не желае да разреши ползването, да лицензира или поставя непреодолими условия. Друг важен момент е, е че почти 50% от патентите са приложими не само в Галилей, а, а и в други навигационни системи и е, най-вече е, GPS-3. Близо 50% казвам от патентите обхващат и известната вече традиционна навигационна система и Галилей. И в значителна степен също така Глонас и Байду, съответно руска и китайска навигационни системи. Но тук става въпрос за основните технологични решения, които твърде често са едни и същи в, в посочените е, спътникови навигационни системи. И това, че половината от, от патентният е, свод е, е общо ползван, поражда рискове, но в същото време е и възможност, защото онази част от 50%, която е собственост на Европа, има гарантирано ползване, гарантирана е, реализация. От там нататък струва ни се има няколко важни направления на, на размисъл, от които да произлязат и препоръки. Първо, за необходимостта от пълен синергизъм между нашите заключения и онова, което току-що подсказа госпожа Кавада. А именно, необходима е глобална, обща стратегия за интелектуалната собственост, която цели максималното е, разпространение, на влизане в практиката на, на Галилей и същевременно, и естествено двете не се изключват, популяризиране, утвърждаване на европейските е, разработчици – които разбира се те първа ще предлагат нови решения. Втора важна препоръка, съответно посока на размисъл, по която вече работим с нашите промишлени партньори, е подкрепа за инициативите на европейската промишленост за гарантиране на, на свободния достъп в Европа до всички патенти, от които те се нуждаят. И същото време, имайки предвид солидната патентна основа, вече с която се разполага, да се гарантира финансова възвръщаемост в контекста на преговори, които ще се водят разбира се, между европейските патентоносители, американските и евентуално китайските. Тези две инициативи, тези две направления, мисля, биха е, спечелили в своето развитие, ако се разработват координирано и ако могат да се впишат в един по-глобален контекст в рамките на една стратегия, разработена от Европейската комисия. Благодаря. И аз благодаря. Иска ли някой да вземе думата от колегите? Колегата Ниблер. Е, е аз е, смятам, че и двете презентации бяха много убедителни. Наистина успяхте да покажете, че 14-та година можем да разчитаме вече на е, документ е, е, с отговор на въпроса как ще бъде обхваната в тези дейности Агенцията за интелектуална собственост. Сега когато обсъждаме Horizon 20, Horizon 2020, този въпрос е, там присъства много а, е, силно. Какъв е въпросът? Е, моят въпрос към вас е, а, в стратегията 2020 това дали е, е критерии за е, защита на интелектуална собственост и въпросите, които поставите в момента, е, е, смятате ли, че е, необходимите права, за да е, действаше системата, са на лице и дали Европейския съюз като би трябвало да има контрол върху системите, които е, финансира. Е, Въпросът е, е как това ще бъде регламентирано в Хоризонт 2020, е, дали е, съответните мащаби и съответните критерии са на лице или трябва да търсите нови. Господин Канчан има думата. Грация, грация интервенти, утили. Благодаря, много бе полезно всичко. Искам да се случа вашето внимание върху ресурсите, върху малкото ресурси, с които разполагаме. От една страна, виждам, че тук в текста се говори за качествен скок, записан в е, новите регламенти. Хубаво, е, че всичко е контролирано от обществеността, цялостно или се дава безплатен достъп на всички, или няма достъп, което е прекрасно. От друга страна, обаче, искаме възвръщаемост от инвестициите. Нещо, което би трябвало да привлече и публично-частни партньорства, т.е. Е, дружества, които да влязат е, в тази система и да увеличат ресурсите, които имаме, тъй като те са ограничени. Искам да разбера дали тази система и нейните приложения. Това, което е направено до момента, е хубаво направено, е. но това, което от тук насет не трябва да се прави, тъй като пътя е дълъг, ресурсите са малко. Та, да. смятаме ли наистина да изградим една политика на ПЧП, за да се стигне максимално бързо до тези приложения, за да се приложат те на практика, или пък с малкото ресурси, които имаме, ще се поспъваме. Тоест, вярвате ли или не вярвате? Смятате ли, че има възможности или няма възможности? Защото нещо вече е направено. Добре, но трудно, много трудно ще работим от тук насетне, за да имаме наистина публично-частни партньорства. Благодаря ви ли други въпроси? Няма. Давам думата за отговор на колегите. Uh, Благодаря ви за въпросите моят отговор ще бъде конкретен. Първо на вниманието на госпожа Ниблър. Галилей е, получава финансиране първо от бюджета за спътникова навигация е, и в рамките на този бюджет се предвижда и разработването на политика за интелектуалната собственост. А що се отнася до приложните решения, е, имаме финансиране от Хоризонт 2020 и както вие правилно казахте, има ред, там има, има процедура за е, развиване и, и утвърждаване на политиката за интелектуална собственост. В своята рамка, която те първо ще разработим, ние ще се опрем и на двете неща. Вече сме проверили, няма никакви е, юридически или процедурни институционални препятствия за това. Is to go a step further. И всъщност ще направим следващата година, както казах, една, още една стъпка напред. Нали, ще, ще стане ясно кой какво притежава и оттам нататък ще се опитаме да хармонизираме уредбата и да включим и други лица, не само собствениците, не само патентоносителите. А по втория ви въпрос за правното измерение, вие сте прави е, да се защитава собствеността, интелектуалната собственост е скъпо удоволствие. Ние е, трябва да видим е, къде е баланса. Ще трябва да потърсим максимален економически ефект на разходите за защита на своята интелектуална собственост. Както видяхте тук, господин Оркат има много възможности, предвид очертания от него ландшафт в патентната област, за взаимоизгодни отношения между европейските патентоносители и патентоносителите от другаде по света. When we discuss and we work the PPP idea, Uh, Що се отнася до публично-частните партньорства, ние отрано си дадохме сметка, че една от основните причини за неуспеха на подобни инициативи е пазарният риск. В случая по това време никой не можеше да каже със сигурност, най-малко частния сектор, който трябваше да, да инвестира, разбира се, е, е, е, че ще има пазарна реализация. Днес институциите на Европейския съюз, това число парламента и съвета нали, и комисията, очертавайки патентното поле, правят пазарния риск по-малък, по-поносим за партньорите от частния сектор. И се надяваме, че портфейлът интелектуална собственост и предлаганите в същото време услуги ще се окажат особено привлекателни за частния сектор. Благодаря. Благодаря на следващия наш експерт, ако желая да отговори и да коментира. А, мисля, че следващата фаза ще бъде важна и аз съм удовлетворен да чуя намеренията на Европейската комисия за заработването на цялостна рамка. Така че, наистина, до края на първото полугодие на 2014 година да се обхване в една уредба е, всичко с е, ясни връзки между интелектуалната собственост и инициативите е, на промишлеността. Мисля, че срокът, който е даден, е достатъчен. Комисията ще може да изслуша всички заинтересовани страни, да отчете от една страна, разбира се, според мен изключително важните, е, значими възможности и за стопанска реализация на всички е, тези постижения в резултат е, от извършените капиталовложения. И в частност, както казах, една от реализациите тук е тази патентна основа, а от друга страна да се идентифицират и рисковете става въпрос за сложни взаимоотношения между множество заинтересовани страни и то е, в световен мащаб, имайки предвид, че технологичните решения по своя характер така или иначе са глобални, и оттам нататък да се потърси най-добрата златна среда за максимално оползотворяване на технологичната база на Галилей и в същото време гарантиране на максимална възвръщаемост и, и конкурентност на европейските играчи в условията на една глобална конкурентна среда. Благодаря. Искате ли да допълните нещо, госпожа Ниблер? Да, благодаря. Само още две изречения. Благодаря на нашите референти от втория панел. Може би да обобща накратко какво аз изличам от е, това, което е, чухме от тях. Първата ми констатация Предполагам, че това са резултатите от първия панел. Трябва да сме сигурни, че е, да направим така, защото е, индустриалната мощ, капацитет да си остане в Европа. Разбира се, да има възвръщаемост от едно евро да е, се получава 10, т.е. в най-добрия случай 10-кратно възвръщаемост на инвестициите. Това е важно послание. Разбирам, че е, има търсене за Галилей. Е, това е добре, би трябвало е, да се съобщи това на избирателите с оглед е, предстоящите избори, но наистина това засяга ежедневието на хората. Е, беше ми интересно да чуя от вас, господин Ролф, за е, интелигентното земеделие и как е, вие използвате Галилей и Коперник е, и сателитните системи и в селското стопанство. Това е нещо, което е важно за държавите членки, благодаря за което. Е, тук стана дума и за съответните рискове. Разбира се, важно е да се гарантира стабилността на системата при условие, че в е, ГНСС се е, направено всичко възможно да се гарантира тази стабилност Разбира се, е, фактор за това е и борбата за конкурентоспособност, е, за това и трябва да оптимизираме нашите системи. Аз лично научих много от първия панел, сега и от, за втория няколко думи е, ако започна бро, броя патенти, започвам с господин Хоркад, впечатлена съм от тази, от това число. Е, разбира се, важно е тези патенти да се управляват е, по оптимален начин и е, важно е тук каква е част е, какъв процент от тях са е, европейска собственост, но не искам да е, тълкува това като опасност, че не съществува съответната политика, за да запазим, за да държим европейските патенти тук и системата да е оперативна. Европейския съюз е, и дали Европейския съюз трябва да има пълен контрол върху тази система, абсолютно съм съгласна. Това е много важно е, наистина в този смисъл е, собствеността на правата е от решаващо значение. Трябва да има и свободен достъп до системата без дискриминация. Е, наистина трябва да сме сигурни, че до 2014 тези проблеми ще са изчистени, е, за да се сведат до минимум рисковете. Благодаря на референтите, благодаря за това, че бяхте с нас, е, благодаря за интересния обмен на мнение. Госпожо председател, наистина благодаря за това, че дадахте възможност за този така обогатяващ дебат и изслушване тук. Надявам се и до година да проведем същия. Благодаря от името на комисията, на двамата оратори тук и тази е, част е, от днешното изслушване приключи. Заключение. В 10.35 трябва да дойде комисаря Таяни, който се надявам да ни даде точна информация е, доколкото разбирам, преди малко е тръгнал от Европейската комисия, защото е имал заседание на комисарите. Така че можем да го изчакаме. 10 минути или 8 минути по прекъсване на заседанието за едно кафе и след това ще подновим заседанието.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 Благодаря на всички колеги, които присъстват. Благодаря на гостите ни от изслушването. Комисарят Таяни е днес тук. Както ви казах, бил е в комисията, защото е имало заседание на комисарите. Както знае господин комисаря, Имахме два панела, теми свързани с Галилей. Давам думата веднага на комисаря, за да може след това да започне работата на комисията. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви, скъпа госпожо председател. Благодаря не само за поканата, благодаря ви също така, защото вашата комисия е решила да подчертае значимостта на космическия сектор за, за индустрията на Европейския съюз. Бих искал да започна като подчертая изключителния резултат, който получихме на 24 юли, когато всъщност беше в кавички кръщенето на Галилей. Първия тест за функционирането беше направено в седалището в Учино и резултата беше положителен. За първи път успяхме да определим една позиция, като се основаваме на европейската мрежа за GPS. Един резултат, който не е само научен или технологичен резултат. Не, това е един политически резултат, защото Европа показа, че може да управлява една сателитна система и че може да получава добри резултати и Галилей дори е по-добър от американските GPS-и, като грешката е под 2 метра при позиционирането на обекти. Това е над нашите очаквания дори. Това са първите 4 сателита само, които са в орбита и Галилей ще бъде една платформа за нови служби, извинете, услуги, които ще работят заедно с системите GPS и Компас. Галилей също така ще отвори нови хоризонти и пазари за индустрията и предприятията. И ето, тук влизаме и в тематиката днес. Знаете, че инфраструктурата не е свършила, резултатите ще бъдат конкретни и осезаеми на земята и както става ясно от предходните оратори, ще има много сектори, които ще извлекат полза от сигнала, който ще се изпраща от Галилей и засичането на Галилей и Коперник и кръстосването на сигнала. Нека да говорим, например, за природни бедствия, за гражданска защита. Благодарение на Коперник а можем да имаме обща визия, много точна върху случващото се, да видим къде какво е разрушено, къде трябва бързо да се реагира, къде е необходимо да се намесим с различни видове а, превозни средства. Така че Коперник ще ни даде да пестим и време и ще можем да спасим повече човешки животи, защото а, няма да се налага да се ходи на място, за да се наблюдава къде какво се случва. Много искам първите услуги на Галилей да започнат в началото на 2015 година или преди завършването на инфраструктурата, както бе предвидено първоначално. Това е политически приоритет на моя мандат и на Европейската комисия, т.е. да имаме приложение на Галилей преди края на мандата или поне до края на мандата и предварително, преди реализацията на цялостната инсталация. Потенциалът, що се отнася до приложение, е огромен, пазарът стотици милиони евро и ще бъдем напълно независими от американския GPS, който сега се използваше и Галилей своите приложения ще ни доведе до нови хоризонти, до нови пазари. Говоря не само за индустрията като цяло, но за малките и средни предприятия. А, услугите на Галилей ще означават квалифицирани работни места, по-голяма конкурентоспособност, растеж на Европа, въздействие около 90 милиарда последващите 90 години върху нашия пазар. Т.е. очакваме и 10 милиарда инвестиции. Последните десетина на години, ако махнем инвестициите, остават 80 милиарда евро пазар. Искам да ви информирам, че в Лондон, а след това в Фучино, се срещнах с предприятия, които работят за реализирането на тези услуги. В Лондон организирахме едно голямо събитие с правителството на Обединеното кралство, където се занимавахме точно с използването на услугите на Галилей и организирахме в Фучино през юли едно събитие. Както знаете, има една пътуваща изложба на Европейската комисия, Европейска космическо експо, което обикаля целия Европейски съюз, за да иллюстрира и на гражданите, разбира се, и на предприятията, за какво ще служи сигнала, който ще изпраща Галилей. В Рим имаше огромен успех първата седмица на септември. За 6 дни над 55 000 души посетиха тази изложба, организирана от моята генерална дирекция. Много благодаря на колегите още веднъж а, за техния ангажимент. Всеки ден беше посветен на различни семинари, имаше граждани, пред предприятия, които можеха да опознаят Галилей. Мисля, че сега е във Вилнюс тази изложба, продължава да пътува из Европа, за да може обществеността да се запознае с тази тематика, националните политики, предприемачите да разберат значимостта на космическата политика на Галилей за индустрията. За да се постигнат тези важни цели обаче, трябва да подготвим терена благодарение на финансирането, което Европейския парламент успя да отдели а, с новия регламент а, за сателитните услуги, следващия месец ще го ударим и благодаря на финансирането, което ще дойде от Хоризонт 2020, ще можем да направим тези стъпки напред. Искаме да оптимизираме възможностите. Комисията започна едно проучване за възможностите на пазара. Искахме да включим различни мерки, регламентиращи мерки, за да може можем да регулираме входа на пазар и използването на Галилей. Една законодателна мярка също може би ще бъде необходима в този смисъл. Един пример искам да ви дам, защото не тръгваме от нулата. И то е законодателното предложение за ЕКОЛ. Очаква се, че онези, които, тези чипове, които ще сложат в леките автомобили, ще могат да получават сигнал от Галилей. Стимул за всички производители на чипове, е, които да направят така продуктите си, че те да бъдат е, съвместими с Галилей. Много важен сигнал, който със силно ще допринесе за отварянето на нови пазари за този общностен проект. За това се обръщам към Европейския парламент с молба да подкрепи предложението, което съм подписал и аз и всички други комисари. Същото се отнася и до Коперник. Приложенията на Коперник предоставят точна информация за извършване на мониторинг на измененията на климата и да можем да управляваме по-добре природните бействия. Както ви казах, засичането на сигнала на Коперник и Галилей може да даде изключителни резултати и за опазване на човешки живот, т.е. спасителни действия. Програмата се задейства с помощта на Европейския парламент. Госпожо парламент, отново искам да благодаря на парламента за това, че се финансират от общностния бюджет такива проекти. Така или иначе, времето ни притиска, трябва да приемем регламента. Миналата седмица се срещнах заедно с председателя Сартори, а, с господин Проди и някои докладчици в Сянка, за да можем а, да видим дали не може да се забърза процеса. Знам, че времената са много текотливи, защото сега има многогодишна програма, която се приема, но се надявам, че ще може да се стигне в кратки срокове до съгласие. Искаме да направим така, че А и Б Проекти те могат да стартират. В генералната дирекция съм казал, че трябва да се следва една бърза процедура и да се излезе с календар максимално бързо, за да започнат тези два основни проекта. Сега, що се отнася до графиците, графиците, извинете, за Галилей. Срещнах се преди не повече от се среща с господин Дердан, говорихме за предоставянето на услуги, за позиционирането. Той каза, че независимо, а, че има проблем с изграждането на сателитите от АКБ, която е една германска фирма, ще ми се предоставят нови срокове през следващите етапи до 3 октомври. Но колегата ми каза, че първите услуги до 2014 година, 2015 началото ще започнат да се извършват а, такива услуги. Искам следващата седмица, след като получа цялата информация, да събера всички отговорни, да направя едно заседание, един институционен панел, за да дам информация и на Европейския парламент, и на съвета за последните графици, а, които ще ми бъдат представени от а, Европейската космическа агенция. В заключение искам да подчертая значимостта на Галилей Коперник за новите учени и предприемачи, младите особено. Малките предприятия, малките и средни предприятия а, са нещо съвсем естествено, което трябва да излезе от космическата стратегия на Европейския съюз. И особено когато мога да дам пример, например, с една млада, млада изследователка, която завършва Сапиенца в Рим, където я съм учил, но това разбира се нищо не означава, която използва а, Галилей. А, и ето виждате, младите хора наистина се интересуват от това и правят своите проучвания. Искам се те да бъдат а, а, места за иновация, за научни изследвания, където най-добрите в нашата страна и нашите страни да, да излязат на преден план. Това ще бъде един много силен инструмент за политиката на конкурентоспособност и растеж, посредством която ние възнамеряваме да се преборим с кризата. Много ми се иска е, съвета през е, февруари, е, който ще се занимава с индустриална политика, е, с тази тема. Каза го и на председателя Барозо. Е, че можем да говорим а, на тази тема. Надявам се, заедно с фискалния компакт, да излезем и с един индустриален компакт или пакт, т.е. да има по-голямо управление на политиката на реиндустриализация на Европейския съюз. Вчера го поискаха дори трите основни организации от индустриален тип в Европа немски, италиански и френски благодаря на Комисията по индустрия, благодаря на парламента за подкрепата, която дава за една модерна, конкурентно способна, нова индустриална политика на Европейския съюз. Благодаря. И аз ви благодаря, господин комисар. Продължава работата на нашата комисия. Ако има обаче някой въпрос, е, не повече от минута на колега, мога да дам и думата на колегите. Ако имате въпроси, колеги, разбира се, ако не продължаваме с работата си, няма. Мисля, че всички са удовлетворени от изказването на господин комисаря. Много ви благодаря, господин комисар, за присъствието ви тук при нас и е, ще бъдете отново тук, надявам се, когато нашата комисия го поиска и когато това е необходимо и за нас, и за господин комисаря. Благодаря, много ви благодаря, до скоро. Bene, iniziamo i lavori della Commissione. Почва работата на нашата комисия. Колегата Франк просто е тук. Той е докладчик за КАРС 2020. Имаме за този дебат 45 минути. Давам думата веднага на докладчика който ще излезе със своя проект. Имате думата, колега Прост. Мерси, мадам ла... Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. В началото ще си позволя да поставя работата, която вършим, която ни чака в е, контекста, поне както си го представям. Става дума за стратегията, Европейска стратегия за автомобилостроенето 2020. Автомобила наистина представлява е, състоянието на е, индустрията в е, Европа от 2008 насам. Бих искала да кажа какво ни очаква в Европа в това отношение. Наистина важно е от тази индустрия да придаде добавена стойност на автомобилизацията в Европа. Бих искал да се спра върху посланието, което трябва да представим. Е, то трябва да е просто, е, достъпно и ясно за всички предприемачи и граждани. Първо, трябва да кажа, че целта ни е преди всичко да запазим работните места, е, уменията на производителите в Европа, преди да се, за което са нужни и реформи, нужни и политическа идеология. Е, важното е да е, поставим политическите ни решения в служба на е, производството, иновациите. Иновациите са единственото сравнително преимущество, което Европа притежава по отношение на останалата част от света нашите постижения наистина са достатъчни, за да тръгнем, да стъпим върху тях и да развиваме този отрасъл е, наистина, е, до сега това беше успящен е, отрасъл и трябва да женем резултатите от тук нататък би трябвало да политиката ни за автомобилостроението да, да отразява сегашното състояние, но и да отчита нуждите на бъдещето. Би трябвало да свръхпроизводството, свръхкапацитета в автомобилостроението е наистина един от важните елементи на кризата. Последствията какви са? Производството е, е глобално, необходимо е да се направят структурни е, промени в търсенето, е, за да отговорим на търсенето това е, е наистина е, да се, трябва да диагностицираме кризата, както лекара е, се налага понякога да диагностицира от разстояние тъй като имаме криза в пазарите, в, на пазарите европейските като цяло, особено на някои марки, би трябвало наистина да направим нещо, за да защитим интересите на пазара. Е, би трябвало да действаме внимателно, е, защото не знаем как е, на практика ще се развие пазара всичко е, би трябвало наистина да отговорим на, на е, неотложните е, въпроси, които тази индустрия поставя. Политическия волонтаризъм е необходим, за да се определи един краткосрочен план за действие. Трябва да си поставим въпроса къде се намираме днес, какво трябва да направим, за да имаме по-добро, по-добро ниво на координация номинация в Европейския съюз, е, за да можем да се конкурираме с останалия свят. Какво трябва да направим в политическата сфера? Е, а също и по-специално в е, паричната и социална конвергенция в Европа. Какво, защо не можем да защо Второ, да засилим е, позициите си на пазара и на вътрешния, и на външния. На вътрешния пазар би трябвало по-добре да е, запазим, е, да защитаваме правата на интелектуална собственост и да предвиждаме стандартизация на производствата преди да ги да пуснем продукти на пазара би трябвало да, е, на, да наложим реципрочност в нашите индустриални връзки, е, като предвидим е, всички последствия положителни и отрицателни от конкурентоспособността на този отрасъл. Да налагаме ние решение на пазара с цел да не ни се диктува на нас. Е, трето, да е, освободим. Е, комисията излезе с много добро предложение за финансиране на научно-изследователската и развойна дейност, да се развие нов вид финансиране е, но политиката на конкуренция е, трябва да служи на економиката, не обратното, е, защото това е именно кислорода, двигателя за предприятията. Да имаме едно по-проактивно регламентиране и не ограничаващо би трябвало да си даваме сметка за ефект ефект върху всички нови е, норми, върху е, конкурентоспособността на автомобилостроенето. Трябва да регулираме по-простичко, по-предвидимо, за да може инвеститорите да, е, да не бъдат обърквани от е, липсата на последователност. И накрая е, основния стълб на нашия успех и гарантия успех е човешкия фактор. Е, пазара на труда наистина е, в този сектор е, е много важен. Би трябвало да продължим да образоваме, обучаваме е, в този сектор. Наша задача е да формулираме критериите с цел да се подобри е, социалния диалог между е, предприятията и е, е, социални и профсъюзите. Е, според мен крузата, кризата е много по-силна, за да бъдем е, и не би трябвало да бъдем разделени в нея. Ясно е, че от нас трябва да излезе посланието. Това е, което мога да ви кажа. Сега очаквам вашите изказвания е, вашите изказвания и въпроси. Колега Пруст. Благодаря на колегата Пруст. Давам думата на господин Кадек. Дякую е, bardzo. Е, шановни колеги, w Благодаря ви. Уважаеми колеги, имайки предвид тежкото положение, в което се намира европейското автомобилостроене. Комисията излезе с плана КАРС 2020, който е предмет на преглед от наша страна по настоящем, в резултат от който ние ще излезем с резолюция. На европейския пазар се наблюдава спад на търсенето от 17 на 12 милиона автомобила годишно. И въпросът, на който трябва да отговорим е дали това се дължи единствено изцяло на кризата. Какво да кажем? Съединените щати тенденцията е обратна. От 13 на 17 милиона. А в същото време кризата сериозно засегна, безпредседентно можем да кажем, и Съединените щати. И защо европейският пазар, който е два пъти по-голям, или по-скоро обратното, от американския, се задъхва. Но, ам, това, което ни предлага комисията в КАРС за 2020, съдържат сериозни недостатъци. Твърде опростенчески се гледа на нещата, вторачваме се в Европа, не възприемаме един по-холистичен подход. Не можем да изолираме автомобилостроенето от останалите производствени отрасли в Европа. Какво ще правим с резервните части? автомобилостроенето е в криза, но, но не само е, то. Е, и проблемът е, за заетостта е далеч по-широк. Аз се радвам, че заместник председателя на комисията Таяни заяви воля за по-нататъчна работа по индустриалната политика, но това е само началото връщайки се на доклада, нашия докладчик господин Пруст в мотивите съвсем основателно посочва липсата на правилни легални определения. Що е то европейско дружество? Ние като политици какво да подкрепяме европейските производители или световните транснационални компании, които са активни на пазара? Би следвало да се насочим към диференциация. И, Слава Богу, документът, докладът на нашия докладчик ни дава възможност да намерим интересни решения по линия на нашите изменения и допълнения. Въпросът е изключително актуален. Не само за нас, а и за комисията. Благодаря, колега. Следващият оратор. госпожа Велиан. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам проекта доклада, който красноречиво развива констатациите на високопоставената работна група по КАРС 2020. Но, е, независимо от това, и докладът не ни представя изчерпателни заключения. И аз е, се присъединявам към е, казаното докладчика. Ще му съдействам в усилията му да включи в доклада реални, е, практически ориентирани политически насоки. Наред с възможностите и заплахите, е, плана за действие, да за действие следва да насочи усилията на комисията към засилена координация на политиката за автомобилостроенето. В областта на околната среда, заетостта, външната търговия. В това отношение аз смея е, да заявя, че комисията, за разлика от нейните заявления, не се желая от повече правомощия, нито от някакви допълнителни нормативни актове. Информацията е на лице, проблемите са добре известни. Автомобилостроенето, потребителите, работещите в този отрасъл се нуждаят от правна сигурност, политическа координация и най-вече и преди всичко действия. Ето защо аз мятам, че целта ни следва да бъде такава. Плана за действие КАРС 2020 да осъществи заявените намерения чрез един наистина завършен единен пазар можем да постигнем ефективност, да намалим бюрокрацията и да пристъпим към дългоочакваните общи действия. Благодаря, госпожо председател. Господин Шадо има думата. Господин Жадо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Аз смятам, че докладът е важен, инициативата е важна. Аз споделям значителна степен направените констатации. Не непременно заключенията, не непременно всички заключения, които се правят на основата на тези констатации. Когато докладчикът основателно е, твърди, че днес в Европа е на лице структурен свръхкапацитет в автомобилостроенето, аз от това не смятам е, е, непременно, че не могат да бъдат намерени добри отговори. Тъй като в края на краищата повечето държави членки се опитват да преодолеят свръхкапацитета с конюнктурни мерки по насърчаване на търсенето. Е, стремят се е, фактически да е, стимулират ръста на производството и по този начин структурната криза не се преодолява. И най-сетне държавите в своята политика, немалка част от тях, не точно всички, но но не малка част от тях е, е, гледат е, пасивно как се затварят автомобилостроителни предприятия. И в това отношение Европа би следвало да играе по-важна роля, именно да се намеси с координирана стратегия за изход от това положение на свръхкапацитет, в частност, както е казано в доклада, чрез преориентация на този производствен капацитет към други производствени отрасли. Тук се споменават леките е, автомобили, например. Е, защо да не се изработи е, е, стратегия в Европа по отношение на стоманодобива за производство на съответните леки сплави и от друга страна към насърчаване производството на леки МПС после по линия на договорираните доставки. Има възможност да се търси разчитане на възобновяемите енергоисточници, Немалко от промишлените отрасли в Европа успяват да оцелеят тъкмо, като разчитат на възобновяемите енергоисточници. Така че тук трябва да се, да се огледат всички сектори, в това число видовете транспорт, които биха могли да способстват за решаване на проблема. Например, днес в много европейски градове е, общественият транспорт разчита на е, автобуси с нулеви емисии. В Брюксел, в Франкфурт, мисля е така. И тези автобуси се произвеждат от китайски е, производител е, BYD. Е, който, впрочем, е, е втори по големина производител в областта на телевизионната техника и, и, и мобилните телефони и отведнъж решава да се захване с производство на екологични чисти превозни средства за масовия транспорт, а ние се питаме защо, видите ли, европейската промишленост е в такова състояние. И после в доклада има нещо, което според мен следва да се изясни. Става дума за връзката между автомобилостроенето и нормативната уредба. Вече години наред е, и тук е, в нашата комисия се води е, дебат с противоречиви становища за ориентацията на автомобилостроенето, за повишаване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродния отпечатък на автомобилите. Но ми се струва, че държавите твърде често вървят подир големите промишлени конгломерати и твърде често се вслушват най-вече в е, германските автомобилостроители. Аз съм удивен е, от това, че по всички тези е, проекти за намеса и законодателна и политическа, в края на краищата връх взема дипломацията на Мерцедес. Има френски автомобилостроители, италиански автомобилостроители, например, които не съумяват в рамките на Асоциацията на, автомобил, на, на европейските автомобилостроители да наложат своята дума. И е, изненадвам се наистина, че все още не се мисли повече върху е, иновациите, върху е, ресурсната и енергийна ефективност, която е от полза за околната среда, за потребителя и разбира се за самото автомобилостроене. Не ме ни се ще в този доклад в по-голяма степен да бъде застъпено много е, е, важното е, измене, измерение на така да се каже добродетелния кръг, който може да очертае връзката между екологията и автомобилостроенето. Следващият оратор. Жезина. Благодаря на докладчика за доклада му. Автомобилостроенето е сред най-важните промишлени отрасли в Европа. Но, на значителна степен, докладът пренебрегва определени въпроси. Въпроси, е, които са ключ към обяснението на намаленото търсене на европейски автомобили. Отчасти, разбира се, можем да, да обвиняваме кризата, която засяга търсенето. Тя на кращата, госпожи и господа, трябва да си признаем, че отчасти и ние сме виновни. Какво направи този Европейски съюз, този Европейски парламент, за да се осигури конкурентно способност на нашето автомобилостроение. Харчим пари за възобновяема е, енергия, оттам цените на е, енергоисточниците растат, конкурентоспособността в значителна степен зависи от цената на енергията. Ние е, сами всъщност чрез ценообразуването на ресурсите се изтикваме от пазара. И после нашите показатели за емисии на, за въглеродни емисии са страшно амбициозни. Най-добрите в света са. Най-високите, но това си има цена. И съответно нашите автомобили са по-скъпи, Защото новите екологосъобразни технологии не са ефтино нещо. Моята страна е сред е, големите автомобилостроители в е, Европа и когато съм у дома в Чехия и разговарям е, с ръководителите на Шкода, чувам, че ако не е Азия, като пазар, Шкода би била в още по-затруднено положение. Според мен наистина е време да поотстъпим от амбициозните си цели, <coughs> които твърде често постигат обратния на желания резултат. Аз съм за новите технологии, разбира се, но нещата трябва да се премислят без излишни иллюзии да престанем да впрягаме автомобила преди коня. Много от проблемите, на които се натъква днешното автомобилостроене, се дължат или на нас, или и, и на нашите действия, или на нашето бездействие от миналото. Благодаря и слушах доклада внимателно. Има един елемент, където се подчертава разликата между американския пазар и европейския пазар. Искам да подчертая един аспект, който според мен е много важен и в който според мен Европа може да изиграе много сериозна роля. Отвъд технологичните иновации, които със сигурност трябва да бъдат следвани от автомобилната индустрия по екологични причини, по търговски причини. Та отвъд всичко това си мисля, че трябва да говорим и за новаторството в пускането и пласмента на пазара на колите, защото в САЩ като че ли се използват автомобили повече, отколкото се притежават. То е при нас в Европа има бюрокрация около притежаването на лек автомобил. Той се разглежда като движима собственост, което прави много трудно продажбата посредством по-лесни инструменти. Нека да помислим а, за хора, които искат да си купят или да използват различен автомобил от този, на който са собственици. Чисто и просто, защото когато има някаква необходимост, могат да вземат друга кола. Примерно, електрически автомобил може да се използва определени а, дни или часове, а пък ако семейната по-голяма кола може да се използва също в определени дни или часове. Та, да, огромна бюрокрация има около собствеността на автомобил. И според мен има нужда от една търговска стратегия за даване на автомобил за часове, за дни, за месеци, за седмици, което ще даде е, едни нови отношения между ползвателя и автомобила, което да не минава единствено само през собствеността, нещо типично за европейската култура, а посредством използването на а, култура, извинете, използването на автомобила нещо по-типично за американската култура. Благодаря, казва председателката колегата Белет има думата. Е, dank u wel, voorzitter. Е, graag een е, paar bemerkingen in het Nederlands en ik ga uiteraard niet herhalen. Благодаря, господин председател. Много се, много се радвам, госпожо председател, че мога да говоря на родния си език. С внимание слушах експозето на нашия докладчик и с много неща мога да се съглася. Но все пък би трябвало да държим сметка за някои неща. Да, субсидии, разбира се, за автомобилостроенето, обаче е, има и много други важни неща, които трябва да се направят енергийната инфраструктура, например, както се каза тук, за популяризиране производството на електромобили. То, по, по, по това трябва да се, да се работи. И понеже говорим за контекстуализация, за общата обстановка, комисарата Яни, говорейки за Галилей, направи пряка връзка с системите ЕКОЛ. И естествено, не бива да бюрократизираме нещата, но според мен връзката между Галилей и Екол е, е, е изключително полезна инициатива, която следва да подкрепим. Smart Cities е друга е, е идея, която според мен също е важна. Става въпрос за иновации в общия по-голям контекст на Хоризонт 2020. И това има отношение към автомобилостроенето. И най-сетне в 34-та точка от доклада на господин Прост се говори за цената на енергоисточниците. Става въпрос за цените, които плащат производителите. И в това отношение трябва да правим съпоставки с Япония, с Съединените щати и да полагаме огромни усилия в интерес на нашите автомобилостроители. Е, е, енергията, електроенергията е твърде скъпа навсякъде в Европа и ние и комисията е, следва да отправим категоричен сигнал на вниманието на съвета. Трябва да се направи всичко, за да се намали цената на енергоисточниците за автомобилостроителите. И последно, е, във връзка с доклада на господин Прост, е, е, <clears throat> за външно-търговската политика, в частност в контекста на отношенията с Южна Корея. Трябва да извлечем съответните полки <clears throat> и за новите спогодби, които ще се изключат най-вече с Япония, би следвало да се предпазваме от такива неблагополучия, чрез прекомерна бюрократизация да намаляваме шансовете на нашите производители на световните пазари. Благодаря. Комисията има думата. И кой? Има ли представители на комисията? А, никой няма. Е, добре. Няма, няма представители на комисията. Нека да чуем в заключение нашия докладчик. Аз <laughs> съжалявам, разбира се, че няма представители на комисията. Не ми се щеше да чуя някои мнения е, по отношение на, на моя доклад, а и на изказванията на, на колегите. Естествено, аз с е, голямо внимание изслушах е, различните основателни, мисля, коментари. <clears throat> Докладът и неговата тема, разбира се, будят жив интерес темата е важна. Разбира се, аз не гледам на сегашното състояние на този доклад, иначе, освен като на етап. Аз съм съгласен с казаното от господин Жазо, е, Жадо е, за уточненията, е, които следва да се внесат в доклада, що се отнася до нормативната уредба, до изследователската и развойната дейност и мога да заявя, че съм на ваше разположение, ще работя активно с представителите на всички политически групи, ще се съобразявам с вашите изменения и допълнения. Тъй като аз отново искам да подчертая, ако излезем с един будеш доверие сигнал към света, то ще можем да привлечем и максимална подкрепа на, в, сред политическите партии и, и в парламента и отвъд неговите стени. Благодаря. Благодаря на колегата Пруст. Искам да ви припомня, че крайният срок за измененията е сряда, 25 септември, 12 часа на обяд. 14 октомври гласуване в нашата комисия. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Явно сме много бързи. Не знам какво става днес или закъсняват нашите гости, Пет минути пауза. Чакаме Филип Лоу. 11.45 бе предвиден той, така че идеално се движим. Пет минути пауза преди срещата с генералния директор на Генерална дирекция енергетика. poi le torno. No, mi dai il vava di discussione. Bene, riprendiamo i nostri... И така, подновяваме работа. Колегата Лов е тук генерален директор, генерална дирекция енергетика. Ще говори на тема енергийните инфраструктурни проекти от общ интерес. Давам му веднага думата. И след това, ако искате колеги, можете да се изкажете. Well, thank you, Chairman. Good, good morning. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, уважаеми добро от уважаеми депутати. Ще говоря пред вас днес, защото на 10 октомври комисията ще приеме делегиран акт. Знае, че думата делегиран акт е като светлина за вампир, като чесън за вампир пред Европейския парламент – но знае, че това е много важен етап от приемането на списък от общи проекти, инфраструктурни проекти в енергийната област в Европа, особено взаимовръзката между държавите членки. Спомняте си, че парламента изигра решаваща роля в, при приемане на соките за е, развитие на инфраструктурата, трансевропейският регламент, е, енергиен регламент, който влезе в сила през май тази година. Комисията, парламента и съвета заедно възприеха обективни критерии и един прозрачен процес, е, за да решат кои проекти да получат е, статут на проекти от общ интерес. Противни регламенти, отнасящи се до трансевропейските мрежи, е, стигнахме до положение, при което около 600 проекта в Европа бяха набелязани като е, е, проекти от европейски интерес, но те са абсолютно изолирани един от друг, тъй като бяха проекти пред влагани, предложени от всяка от нашите държави членки, наистина се налагаше е, доста е, арбитраж, доста е, е, пазарлъци, за да се установи е, кои имат приоритет, но това не е тласна напред е, проект, процеса на създаване, на, на изграждане на съществена инфраструктура в Европа. Така че днес е, започваме с разработването на едно споразумение по развитието на 12 приоритетни коридора, е, общо заето север-юг, връзката север-юг, е, е, Централна и Източна Европа, юго источна Европа, Балтийския план за взаимовръзка, разработването на интелектуални мрежи, дългосрочни електрически мрежи, е, е, връзките с газови, е, инфраструктурата за пренасене, газопренозната мрежа между Северна и Южна Европа, е, много трудно беше да се е, движи отново газа, отново газа по тези е, коридори изток-запад, но необходимо беше да се изработи съответно законодателство, за да се организира по-добре тази взаимовръзка между Север и юга, много в областта на електропроизводството имаме свързани, 17 от 20 пазара взаимосвързани, но при газа това не е така. Така че тази, тази взаимосвързаност е от изжизнено важно значение, за да е, имаме е, е, е, сигурно ни доставки и е, да се развие конкурентно способността. Е, в резултат на това се разработи списък е, проекти. Е, опитахме се да свържем всеки проект с един от основните коридори, да направим така, защото съответните проекти са полезни за поне две от държавите членки, че допринасят за конкурентоспособността, гарантират сигурни доставки и са устойчиви гарантират устойчивост. Дори преди официалното приемане на регламента, е, регионални групи, движещи фактори започнаха да се срещат, е, за да се опитат да ускорят процеса, за да може в 2013 вече да излезем с списък проекти, които ще послужат за основа, е, от която да се тръгне, която да даде тласък на инфраструктурата в Европа, енергийната инфраструктура Разбира се, е, това беше първата стъпка да се осигури пряката връзка между проектите и стратегическите връзки. След това националните регулатори да се съгласят, да се объединят, да разглеждат проектите не само националните в полза на националните потребители, но да обединят усилията си и да видят кои проекти са полезни за цели региони. Не всяка взаимовръзка е непременно полезна, но много от тях се явяваха национални решения, които са много по-скъпи от една по-широка регионална взаимовръзка. Е, това даде тласък на усилията на е, финансови институции, регулатори и е, опериращите, операторите на инфраструктура. Те участваха в такива опити да се открие да се направи един кратък списък на проекти е, с най-голямо значение. Е, Разбира се, тук е, се стъпва върху работата на операторите на е, преносните мрежи и е, да се види кои е, проекти ще са полезни. Започнахме с 150 предложени проекти, които бяха сведени до 250, 248 е, всъщност. Този списък от 248 проекта, който ще бъде представен на парламента, за анализ, за обсъждане в процедурата на делегиран акт в рамките на два месеца. Този списък съдържа, както казах, 248 проекта. Същевременно те е, самите са, някои от тях са взаимосвързани, така че е, става дума за над 100 проекта, които са, е, можем да говорим за около 100 кластери, групи проекти, е, но, както казах, е, общо взето са 248, предимно в е, електри, е, производството, електроенергията е, и газа. Е, е, от е, тази работа в регионален мащаб ще даде възможност проектите, ако разбира се ги одобри, е, одобрят съвета и парламента, възоснова на делегирания акт от комисията и съответното решение, е, това ще означава, че тези е, проекти ще е, получат зелена светлина. Знаете, че парламентът се гласи за 3,5 години като правната рамка, правната граница за даване на такива разрешителни на принципа на едно гише за да се види какви са допустимите, какъв е допустимата възвръщаемост, да е ясна какви са ползите, приходите и разходите за всяка страна. И разбира Разбира се, е, тези проекти е, по принцип е, ще бъдат отворени за финансиране. Те дават, как, така да се каже, входен билет за финансиране, но не е изходен. т.е. един проект от общ интерес отговаря, да кажем, на условията за финансиране на свързане европейската инфраструктура, но е, за да има това, трябва да има известна концентрация на европейско финансиране върху тези проекти, които се нуждаят от публични средства. Това се отнася до трансгранични проекти и по-конкретно е, проекти, при които е, ключовия фактор е гаранци, га, сигурност на доставките и е, прекъсване на изолацията. Е, така че тези проекти дори да така преимуществено да привличат е, частно финансиране, е, регламента дава право на тези частни инвеститори известна сигурност за статута на тези проекти е, и за отношението, което ще има към тях в рамките на тази нормативна уредба. И е, сега, дали е, това ще са постоянни списъци? Не. Е, тези списъци ще трябва да бъдат преразглеждани, актуализирани на всеки две години. И във всички случаи проект, който в крайна сметка не минава през оценка на въздействието, екологично и противоречи на европейско изгадалство, ще бъде изтеглен от списъка. Сега, възоснова на работата в регионалните групи и е, комисията с държавите членки и техните експерти, възоснова на това не очакваме е, повече от шепа от тези 248 е, проекта да отпаднат в следващите две години, но има проекти в списъка, които с на по-така суров стадий. Например, е, в Балтийския регион има конкуриращи се проекти за е, предоставяне на течен, втечнен е, природен газ в този регион, но няма съгласие между е, вносителите, операторите и е, гражданите, кое да е мястото. Е, такова решение предстои, ако не бъде взето, е, това е, така хвърля сянка върху е, този проект. Мисля да спра до тук. Е, е, трябва да кажа, че парламента наистина проявява особен интерес е, в този, от този списък. Имали сме много двустранни разговори и срещи. Надявам се да продължим да поддържаме тези контакти в, в процеса на финализиране на този списък, който ще бъде прият е, от комисията, одобрен на 9 октомври. 9 октомври. Благодаря на колегата. Давам думата на докладчика Корейра де Кампус. Е, е, благодаря, председателю. Много ви благодаря. Преди всичко, искам да кажа две неща. Наистина, отлично. Всичко това от гледна точка на прозрачността на транзакциите, както и работата по същество. Много ви благодаря за представенето. Надявам се след година или след 6 месеца да направите подобна презентация, за да има информация що се отнася до напредъка на документите по съответния канален ред. Искам да кажа на Европейската комисия, че като докладчик Нямам някаква предварително изградена позиция по отношение на делегираните актове. В този случай обаче тези делегирани актове са нещо задължително, нещо неизбежно. Тоест, изправени сме пред случай, в който те са задължителни. За делегираните актове, да, наистина вярно, че парламента реагира много силно, но пък от друга страна се, че сме спокойни за случаите, в които а, те са задължителни. Благодаря на комисията за работата. Тя беше готова да реагира още преди да бъде този регламент да бъде одобрен. Имаше редакции от юридически характер. Работата Свършили сте си работата. Тези 264 проекта. Някои кластери. Има региони, които има застъпване между проектите. И накрая. Един от най-големите трудности за приемането на този регламент, имайки предвид казаното от съвета, е необходимостта да се намалят сроковете за приемане и одобряване на проектите т.е. максималния срок, в който държавите членки трябва да излязат със своето решение за това одобрява ли се някой проект или не. Знам, че са направени усилия в тази насока. Искам да разбера. Искам да питам каква е, каква е, какво се случва, подобряват ли се нещата. Колегата Валян. Благодаря ви за представянето. имайки предвид нуждата от финансиране на тези проекти и 2014 година трябва да има един пазар, както знаете. Затова е нужно комисията да получи малко повече информация за това какво става с тези проекти и какви са графиците за тях. За регионалните групи Смятате ли, че тези проекти ще бъдат добре класирани на регионално ниво или пък на политическо. Какво е ролята на консултантската фирма, която е избрана а, за да подкрепя този проект? Може ли комисията да каже кога ще се завършат тези проекти и какъв е крайният срок за трансграничното разпределение на разходи и анализа от, на ползите, както и предоставянето на разрешителни. Ако имате доклад за напредъка, какво ще се случи. Благодаря ви. Uh, Много ви благодаря за това, че представихте проектите. Госпожа Джордан има думата. Благодаря ви. Имам а, един конкретен въпрос. Някои норми не отговарят на европейското законодателство. една от държавите членки гласува против списъка, е, защото има известни съмнения по един проект. Става дума за терминал Жалдия, за втешен природен газ по екологични причини. италианското правителство, изобщо словенците, изобщо и двете страни имат различни становища по въпроса. Има различни обстоятелства. И е важно този аргумент да се включи в списъка. Как, какво ще кажете в този случай? Как ще гарантирате а, прилагането на това законодателство, така че да се изпълни проекта и гражданите да видят, че това е факт. Благодаря ви за встъпителните думи. Имам няколко кратки въпроса. Какво става с еволюцията на газовия коридор в списъка от тези проекти и от общностен интерес? Знаете ли какво става? Знам, че Набуко вече почти е мъртъв. И как ще се отрази това за електричеството. Процента на взаимосвързаност преди PCI и след PCI. Проекти от общ интерес. Искаме по-голяма свързаност, не само 10%. Това беше една обща цел още от Барселона – Испания и Португалия, дори след тези проекти, Иберийски полуостров ще бъде под 5%. Какво възнамерявате да предложите на тези страни? Испания и Португалия могат да станат нетни износители на ВИ. Те имат много газ и могат да ни помогнат. Включваме и хардвер и софтуер това упражнение. Опитваме се да подобрим хардвера. В доклада на Кампо де Корея, като парламент искахме да стантираме дискусия и за софтуера. Какво имам предвид? По-добра координация между операторите на преносни системи. Искаме да има оптимизиране на потоците между регионите. Мисля, че това е важно. крайна сметка трябва да направим нещо и що се отнася до софтуера. Ще инвестираме милиони в преносна система, но може би е по-добре да подобрим и софтуера, т.е. координацията на потоците на съществуващите преносни мрежи. Благодаря, господин Кели, има думата. Благодаря. Благодаря на господин Лао за ясното представяне. Той спомена, че проектите са жизнеспособни и малко от тях ще се провалят. комисията трябва да е ясно, кои проекти ще бъдат жизнеспособни или не, кои не биха били достатъчно добри. Енергийните проекти ме интересуват, особено що се отнася до сигурността на доставките. Изключително важна е тази тема. Особено намаляване зависимостта от газопроводни, газопроводни и нефтопроводни мрежи, най-вече руския газ. Трябва да се вземе предвид и факта, че падат цените на природния газ, особено в САЩ, поради служващото се там. Що се отнася до втечнения природен газ, в моята страна има проект, има и в други държави, особено в Западна Европа. Какъв приоритет според вас трябва да се даде на тези проекти за втечнен природен газ? а, имайки предвид факторите, които споменах. Благодаря, каза председателката. Колегата Рубик има думата. Äh, Аз също искам да благодаря на генерален директор Лоу. Е, ще е, го помоля, ако може да имаме и писмен вариант на, на е, това, което ни каза, за да видим черно на бяло как са структурирани тези проекти и как бихме могли да оптимизираме списъците. Според мен Средиземноморието, е, какви са стратегиите по отношение на Средиземноморието и е, държавите от Магреб? Има ли възможност тук е, да се постави ударение върху някой от тях и какви проекти се предвиждат там във връзка с тези региони? Благодаря, господин Краули. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Лао за презентацията. Три неща ще кажа. Първо, сигурността на доставките. това е, отнася ли се само до е, преносните е, мрежи е, до потребителя? Има случаи, когато редица от е, взаимовръзките в, пазар, в е, пазар на електричество, по-специално енергия, енергията тече в една посока и няма вариант да се обърне посоката е, от чисто техническа гледна точка. Това е проблем, който е, възникне напоследък и по отношение на газа. Второ, когато говорим за националните регулатори, които да контролират е, нещата и да търсят европейската или международната или трансграничната полза от проектите, например, Разбира се, това е, подкопава е, ролята на националния регулатор, това за което той е, е, смисъла на неговото съществуване, е, а именно да гарантира, да, да мисли за интереса на, на съответната държава. А, тук вече се за, залага друга роля на националния регулатор. И сега анализ за ползата, анализ на ползата за потребителя пряко от тази взаимовръзка. Като говоря за потребители, имам приорит не само индустриите, но и малките домакинствата, обикновения потребител. В последните години на криза видяхме, че е, е, разходите, цената на енергетиката е, са тези, които представляват е, най-сериозното перо от разходите на домакинствата, всичко друго може, цени на всичко друго, хранително, при нататък могат да, да паднат, но, но цените на енергийните, на енергията растат и поради това, това свива потреблението като защитна мярка срещу това и защита на бюджетите си домакинства използват все по-малко, се мъчат да използват все по-малко малко е, енергия. И сега уроците, които сме извлекли от е, предишни проекти, а именно е, когато е, много от тях са били много успешни, но един от основните принципи е по отношение на тези е, на 10 те проекти, е, че поначално, поначално е, много от е, компаниите, които ги разработват, губят поради географското им положение. в крайна сметка, дали може да се балансира географията с технологията, така че в крайна сметка да са изгодни в бъдеще. Благодаря Колегата Благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, Вашето изложение, вие споменахте Балтийските държави и терминала за втечнен газ и неговото особено голямо регионално значение. Ние обаче сме приели насоки за важните енергийни мрежи. И един от приоритетите в газоснабдяването е изграждането на терминали за сгъстен природен газ. И, и Какви са намеренията на комисията за стимулиране на изграждането на национални такива терминали? У нас има такива и макар те да обслужват потребностите на страната, биха могли да имат значение и за целия Европейски съюз. Впрочем, показателно за нашия успех е, че Русия и Газпром са доста притеснени от а, действията на Литва по обезпечаване на сигурността на доставките. Благодаря. Така, благодаря ви за изказванията. Давам думата на нашия гост за отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха. Това е една оживена, активно развиваща се дискусия за приоритетите на инфраструктурата в Европа и, и въпросите засягат всички ни. Наблюдавайки неизбежното нарастване на цените на изкопаемите горива по света с растящите потребности на Азия и в значителна степен способността на САЩ да се самозадоволява от собствени източници, Европа се оказва принудена да плаща цената, която други определят. И това засяга нашата конкурентоспособност и, и е толкова по-важно всички страни и, и националните правителства и парламенти, и Европейският парламент активно да се включат е, в тази дискусия. Както казах, ще повторя, аз съм готов е, след е, приемането на акта по делегация да се явя пред вас, ако, ако щете и в по-малък състав, както прецените. Знаете, не е работа на комисията подробно да се занимава с план сметката на всеки отделен проект. Но ние наблюдаваме процеса. Регионалните формирования много внимателно са прегледали всички проекти, общо около 750, свели са броим до около 250 възоснова тъкмо на, на въздействието им по параметри ликвидност, цени, конкурентност на пазара. Разбира се, тези параметри не могат да бъдат изпълнени до край, що се отнася до инфраструктурни обекти по преноса, но положителното въздействие за крайния потребител се свежда и до нашата роля да съблюдаваме действащото, спазването на действащото вече законодателство. Um по-нататък е, бих искал да благодаря на, на вашия докладчик за заявената ангажираност, е, е, що се отнася до списъка. Не беше лесно да бъдат обхванати всички участници, да бъдат привлечени те и, и, и да се направи така, че никой от участниците да няма решаваща водеща роля. Значи, е, националният регулатор, разбира се, се занимава с интересите на потребителите на територията на съответната държава членка, но ако е, работят независимо, от друга страна биха могли и би трябвало да си подадат ръка от двете страни на границата, например, е, в интерес на потребителите в две държави. И, и, и тогава те, разбира се, заедно ще трябва да си направят разчетите. Ако, ако не си говорят, Опитът вече сочи, че пропускат много полезни, много, много е, обещаващи възможности. Това имах предвид аз, като говорих за сближаване на нашите национални регулатори е, с обезпечаването на Европейската агенция със седалище в Любляна. Е, значи, трябва да се подкрепят националните усилия, но да се оползотворява в максимална степен е, трансграничния потенциал. Билото като материална база, билото като общо економическо въздействие. Има инак е, финансови възможности по структурните, по инвестиционните е, фондове за изграждане на национални обекти, но, но трябва да държим сметка за, за по-широките последици. Е, господин Балситис е, говори за Балтийския регион. Е, в това отношение комисията взе становището с подкрепата на някои експерти, че един единствен сравнително голям терминал за втечнен газ в Прибалтика – който ще удовлетворява потребностите както на балтийските държави, така и на други съседни, като например Финландия, е в дългосрочен план по-добро решение от няколко по-дребни проекта, е, които биха осигурили е, сигурността на доставките за отделните страни в тези кризисни е, условия, но тук от съществено значение е да извършим така преход в мисленето си от въпроса за непрекъсваемостта на доставките към цената на тази непрекъсваемост. Така че един регионален терминал, който обслужва няколко страни, наистина ще може да играе ролята на сериозен противовес на традиционните доставчици. И вие добре знаете, че ние подкрепяме проекта Клайпеда по междинните му цели, но бихме искали в Прибалтика да се мисли за по-широко решение. Ето, такава е позицията ни, която е положителна е, по отношение на, на отделната държава членка, но и амбициозна за региона като цяло. Отново на доклада вашият че говори за взаимодействие между системните оператори и комисията за набелязване на трансгранични проекти, които наистина биха имали ефект. Системните оператори, знаете, имат 10 годишни планове за развитие но мрежата, така да се каже, трябва да се хвърли по-широко. Проекти да се търсят навсякъде. И сега имаме една по-цялостна представа за възможностите. И а, на всеки две години а, Европейската мрежа на системните оператори, актуализирайки плановете, ще включват такива нови проекти. Що се отнася допълнителна информация, както бе поискано, е, наред е, с е, списъкът, който ще бъде прият по делегация, ще ви предоставим информация за всички проекти. Мога да ви уверя, че класирането им бе далеч от всякаква политизация, от всякакви политически въздействия. Ние така и държахме да стане по, по регламент. Вносителите първо, след това системните оператори, след това становище на нашата Европейска агенция. Всичко това е в основата на предложението и след това ние вече сме длъжни по договора да се уверим, че държавата членка няма възражение срещу реализацията на проекта на нейна територия. Това е изрично наше задължение по договора. Ние обаче не сме констатирали в която и да било регионална група някоя държава членка, по каквато и да било политическа причина, да настоява един или друг проект да бъде свален от списък. Което не въжи, прочим, за един проект, е, като този, например, споменат от господа Жордан. Също не съм сигурен дали въпросната държава членка в крайна край ще гласува против нас, понеже ние излязохме с декларация, за да вдъхнем увереност на въпросната държава членка, че е, крайното, окончателно решение на комисията ще отчете е, някои възражения, е, свързани с е, екологичното въздействие, проистичащо от терминал за втечнен газ в друга държава членка. Лично аз днес не бих могъл да предрешавам позицията на комисията, но мога да ви кажа, че тъй като проблемът не се реши на нашето равнище, независимо от срока, който бе определен, края на, на седмицата. Според нас тези възражения, тези трудности ще останат и поради това е малко вероятно в нашето предложение този проект да се включи. Но, но въпросът не е, не е приключил още. 20 септември бе крайния срок за изменение на проекта, но както казах, едва ли ще бъде възможно такъв един проект да се включи, е, без да споменавам имена. Вие предполагам се досещате, е, проблем там има. Що се отнася до нашите консултанти, трябва да кажа, И то е, не за да прехвалвам излишно колегите си, аз имам доверие е, на своя екип по инфраструктурата повече, отколкото на консултанта. Защото консултанта има задача да консултира, да, да съветва. Той не е разполага непременно с целият опит е, и експертни познания на моя екип. И аз мога да ви уверя, че комисаря, аз и моя екип, това сме авторите на предложението. Консултантите са ни подсказали едно или друго нещо, анализирали са някои аспекти, но, но далеч не те вземат решението. Винаги се съобразяваме, да, с мнението на един или друг консултант, но не вземаме на готово това, което ни поднесат. Въпросът за зрелостта е труден въпрос. Както казах, понякога тя, тя се дължи на наличието на реална альтернатива, конкурентна альтернатива. А в други случаи просто може да се дължи на това, че не всичко е свършено. И ние по списъка ще отбележим степента на е, зрялост на, на всеки проект. Ако обаче проектите останат в списъка, е, то не може до безкрай да престояват, е, да се каже, в състояние на восъчна зрялост и толкова по-зле за вносителя, който вероятно ще трябва да го оттегли. И нашите, е, е, мрежата на системните оператори е, аналитично обезпечава цялата работа и, както казах, всички новопостъпили проекти ще трябва да бъдат включени от мрежата на системните оператори. Ние е, редовно ще излизаме с доклади за напредъка, но аз е, мисля, че много от е, проектите съвсем заслужено ще бъдат обект на внимание на широката общественост в средствата и така нататък. И по-нататък по въпросите значи за Южния газов коридор. Тази концепция не е мъртва, но вариантът на тази концепция, наречен Набуко, е много малко вероятен. Има един по-малък проект, но той е мащабируем, така да се каже, за връзка от Азербайджан през турската граница и до Европейския съюз, ТАНАП. И очакваме вносителите на ТАНАП да вземат първо инвестиционно решение до края на годината. Има все още някои препятствия за преодоляване, особено за популяризирането, утвърждаването на проекта, тъй като той, този се основава на по-малък капацитет на газопровода в сравнение с Набуко. Но това вече са стопански, не политически съображения. И вече връзката от турската граница до останалите е, части на Европейския съюз е, отново ще бъде по преценка на вносителите на, на консорциума, а именно първо през е, Гърция и Италия, Сега от наша страна това предполага е, да, да отдаваме значение на въпросите за сигурността на доставките в България, Румъния и Унгария, е, които очакват сериозна е, сериозен положителен ефект за развитието на своята инфраструктура, ако се предпочете така наречената альтернатива на Буко-Запад през Австрия. Така че по нашия списък акцентът се поставя върху връзката Гърция-България, но и върху възможностите за обръщане на потока Словакия и Австрия. Значи, по южното направление, виждате, се играе друга игра, но направлението е все още и в значителна степен актуално. И естествено това поражда загриженост у някои небезизвестни наши традиционни доставчици. Ние изцяло е, е, Изцяло подкрепям вашата идея, че е, е необходимо да се извърши анализ на изходното положение и на евентуално очакваното. в отговор на казаното от госпожа Валиан, нека, нека е ясно, че списъкът, когато бъде публикуван, ще бъде съпроводен от известие на, на комисията. Но аз мога да се ангажирам да прикрепим и един анекс, едно, едно чисто техническо приложение с оценка на економическата ефективност като допълнителна обосновка. Сега, е, системните взаимовръзки между основните страни в Европейския съюз са, е, е, са на, на, на равнище далеч повече от твърдените тук 10%. Аз си спомням, през 2011 година се записаха тези 10%, но сега големият проблем у нас в Европа е, е първо да си признаем, че взаимовръзките в центъра вече са много солидни и от тук нататък следва да оптимизираме това състояние чрез едни, както вие казвате, нали, по-интелигентни, по-разумни системи. Но проблемът за периферията е, е голям. Португалия и Испания биха е, е, казали тук, че са енергиен остров. Сега, Ирландия е ясно. Ирландия, Ирландия е остров, така или иначе. Аз изпомням бившия е, по-рано -по един министър председател на Ирландия каза, когато се пусна в действие тунела под Ламанша между Франция и Великобритания, каза той, че в резултат от това Ирландия е още по-периферна си парадоксално от това изказване, но, но, но наистина по едно трасе се очертава център на гравитацията. И това изтиква в периферията всички останали. Така че е, сега тук има някакви, е, е, някакви взаимовръзки, които се търсят между Иберийския полуостров и останалата част от Европа. По оценка около 6% от въздействието на целия списък ще се пада на това. Може да е далеч повече, но, но това ще зависи от проектите. Политическите аргументи, разбира се, са напълно основателни терминалите за течен газ е, и, техния капацитет е, е, в Европейския съюз. Капацитетът е значителен, господин Кели. Независимо от възможността в течнения газ да придържа на ниски равнища цената на газа по тръбопровода, е, независимо от това, е, потреблението в Европа е намаляло е, с повече от 30% през последните години, потреблението на втечнен газ имам предвид, тъй като цената на газа по газопроводите от други източници, не от Русия, е напълно конкурентна. Не, не, не. Не защото Япония е, изкупува а защото цената на въглищата е, в Европа е, е ниска, а цената на, на газа по тръбопровода малко се качи. И все пак не, не можем да си затваряме за очите за това, че въглища все още в значителна степен се внасят. Това, и това, това бихме искали да го променим от гледна точка на околната среда, но потреблението на въглища все още е много високо. Дали се нуждаем от повече капацитет в някои страни? на, на, на втечнен газ трябва да се види. Е, за Ирландия трябва да помислим и за екологичното въздействие на въпросните проекти, но общо положението е, че изграждането на капацитет за втечнен газ е от полза, но диверсификацията на източниците на доставка, например през Южния коридор, и политическия ни подход към въглищата също са много важни фактори. Мисля, госпожо председател, че изчерпах повечето неща. Но бих искал да кажа на господин Руби, кои са основните направления на средиземноморската ни стратегия. Кипър и потенциалните връзки за доставка на газ през Кипър – от стопанска гледна точка през Турция трасето е най-подходящо, но то има своите политически недостатъци. Е, е, сътрудничество с Турция си има цена. Е, потенциала за собствени източници на газ като добив в Средиземноморието все още не е проучен до край. Ето защо ние бихме искали в западната част на Кипър е, все още да се е, реализират проекти. Е, по-нататък трасето от Нигерия през Малта и Италия е нещо много важно. И в дългосрочен план на засилване на връзките с Северна Африка би, би ни дало възможност за огромен внос на възобновяеми енергоисточници. Но е, на първо време би трябвало да поставим акцента върху западно, в западно-средиземноморския контекст, е, върху е, засилване на връзките е, на Иберийския полуостров. Мисля, може и да съм пропуснал нещичко, госпожо председател, но бях, мисля, доста изчерпателен. Благодаря на Филип Лоу за, работа, за отговора му. Той наистина беше много изчерпателен, подробен. Не знам дали удовлетворява всички, но така или иначе много подробен. Искам да ви припомня, че ние в 15 часа ще подновим работата си. Благодаря, ще се видим после.